Bien, mes chers collègues. И така, драги колеги, нека да продължим работа от там, където свършихме с нощи. Така че ще дам веднага думата на госпожа Лия Наряда по темата за фонда за съобразяване с глобализацията. Имате думата. Ehm, eh, eh, добър ден. Е, не става дума за сложен доклад. Е, е, гръцките е, власти е, на 30 ноември е, проведоха съвместна проверка с Международния валутен фонд и останалите институции. Ние знаем, че става дума за много сериозна депресия до 2013 година. <clears throat> нещата се развиваха зле, но след това имаше вече известно подобрение. Много са дефицитите в много отношения. Заетостта е в плачевно състояние. Много работни места бяха закрити, така че има безработица висока. И в този смисъл малките и средните предприятия играят много важна роля и ще продължи след 2014 мерките, които се предприемат, са свързани най-вече с работното възнаграждение имаше и решение за предоставяне на подкрепа във връзка с програмите по линия на фонда за глобализация и от там, всъщност се черпят средства най-вече за организиране на обучение, на повишаване на квалификацията и създаване на възможности за професионална реализация Проведено е и едно изследване във връзка с очакванията сред е, работещите а и сред безработните, така че е, в резултат на това изследване вече може да се действа по-нататък. И това са и нашите препоръки. Благодаря. Сега нека да чуем господин Рубик. Благодаря, господин председател. Благодаря много на нашия докладчик. По становището Риада. Много важна предпоставка естествено е да се е, работи съвместно с гръцките власти. Е, малките и средните предприятия в бъдеще ще играят съществена роля. Комисията е, е, смята, че около 20% от е, БВП всъщност са е, постъпления от стоки, услуги, предоставени от малки и средни предприятия. Това в крайна сметка е и част от тенденцията в цяла Европа. Това е и нашата цел до 2020 година през 2030 година най-вероятно ще бъде възможно вече производството да представлява около 30% от БВП. Сега разглеждаме нещата единствено до 2020, но аз мятам, че трябва да хвърлим поглед напред към 2030. От суровините до крайния продукт, всичко това в крайна сметка се влиза в понятието производство и е, на практика е, от едно по-нататъчно развитие на производството и от повишаване на този процент от 20 на 30 ще зависи и е, възможността за излизане от финансовата и економическата криза като цяло. Благодаря. Господин Клан. Yeah, uh, Thank you, Chair. I, I agree with, with every... Um... Да, е, фонда за глобализация е нещо много важно и програмите е, по тази линия са един много важен инструмент. Е, за съжаление, някои от държавите членки, включително и Обединеното кралство, не желаят да използват фонда за глобализация – поне не е в тази степен, в която биха могли. Много важно е, естествено, да се заложи най-вече на промишленото развитие, но именно там, като че ли една голяма част от предприятията не са в добро състояние и акцентът пада върху малките и средните предприятия. Знаем, че Гърция е особено проблемна страна в това отношение и е естествено да обърнем внимание на използването на фонда за глобализация, именно за Гърция. Инструментариума в това отношение представлява действително една солидна основа за подпомагане не само на, е, на цялостното развитие на малките и средните предприятия, но и на запазването и създаването на работни места. Така че по отношение на заетостта това ще помогне. Господин Кирисон, бих желал да подкрепя докладчика. Благодаря за становището. Имам предложение за допълнение. Супермаркетите в Гърция в момента са засегнати много силно от кризата, най-вече големите вериги се опитват е, е, да е, оцеляват като по пътя на сливанията в Лариса имаше подобни така, събития, които доведоха до осъзнаването на необходимостта да се използват различни програми. И така, хората, които бяха освободени в резултат на така, развитието в веригите супермаркети, се нуждаят от помощ, нуждаят се от подпомагане, за да намерят професионална ре... реализация 2013 2000 16-17 година периодът естествено е свързан най-вече с острата фаза на кризата, но след това ще помислим е, за е, едно по-добро развитие и се надяваме на това. Правителствените органи и службите в е, Гърция имат проблеми по бюрократична линия, но имат проблеми и с споразуменията във връзка с предоставянето на средствата, най-вече бившите работници, които са загубили работата си, се нуждаят естествено от подпомагане. Те е, Споразумението с гръцките власти естествено е в основата на всичко, което ще последва от тук нататък и ние би трябвало да обърнем особено внимание и на желанията на гръцката страна. Благодаря. Преди да дам думата на докладчика, искам да споделя нещо с вас. Имам един въпрос, който нямам отговор. Глобализацията в моите представи е, беше свързана с закриване на големи предприятия. А, а вчера а, бяхме сезирани с една тема, свързана с транспорта, а, но тук а, последиците не са толкова от глобализацията, колкото от опоручаването на конкуренцията в Европейския съюз. Защото законите са различни и в социалната сфера. А, имаше едно предаване, например, по френската телевизия а, за а, филиал на а, френската железопътна компания и извършила сериозни инвестиции в България, господин Али, а, за разгръщане на транспорта, а камионите са в Германия, във Франция и така нататък. Така че става дума тук е, за движение вътре в Европейския съюз. А що се отнася до супермаркетите, те злоупотребяваха с доминираща позиция в повечето от европейските държави и някои от тях бяха принудени да се делокализират, за да си запазят конкурентоспособността. И наистина има сериозни връжди и дори войни между супермаркетите, които принуждават производителите да се делокализират. Трябва ли да ги подпомагаме при тази ситуация? Защото работниците в малките предприятия, които фалират в резултат на глобализацията, така че това размишлявам, това е по моите размишления във връзка с фонда за приспособяване. Давам думата на докладчика. Интересен е, е въпроса и цялата тема. Естествено, е, условията, при които се развиваме, е, глобализацията е, ни поставят е, пред нови предизвикателства. И в Ирландия имаше такива е, случаи, за които говорим и в Гърция. Въпросът е обаче как да се използват е, средствата оптимално. Е, е, ето, става дума за супермаркетите и тяхното развитие, което се отразява в момента неблагоприятно и на заетостта. Въпросът е как точно е, да се освоят е, е, средствата и да се насърчат страните да включват споразумение за кофинансиране. Като погледнете как стоят нещата в държавите членки, ще видите, че навсякъде има недостиг на средства и в крайна сметка е, не само в държавните бюджети, но и в бюджетите на предприятията и на търговските дружества и това се отразява на работещите. Гаранциите за заетост в момента е, не могат все още да запълнят е, дефицита на, в това отношение. Много се надявам, че бихме могли и на следващ етап вече да проведем една много сериозна дискусия в това отношение, за да видим как може да се помогне. И така, ще приключим с дискусията по тази тема, заявлението от Гърция. И така, измененията трябва да се внесат до 10 май 12 часа. На 23 май се гласува в бюджетната комисия становището, а в пленарна зала на 25 май. И тъй като госпожа Ниряда има думата, нека да ни представи своето становище и за малките и средни предприятия. Два пъти в последните 10 минути, Боже Господи. Това е всъщност е становище за комисията Емпли и по какъв начин можем да създадем благодарение на европейския бюджет възможност на малките и средни предприятия да създават устойчиви работни места. Всъщност най-важното е по какъв начин ще има достъп за новосъздадените предприятия до финансиране. Аз самата имам опит в тази област и обикновено, ако ваше е, вашето предприятие е така добре заработи, не получавате нито стотинка от е, държавата, така че на практика не съществува насърчаване за създаване на, мал, на малко предприятие, на стартъп и а, развиването Малките и средни предприятия играят важна роля за сближаването и за политиката на сближаване. Те са а, на практика гръбначния стълб на економиката. Необход... Те са и онези, които създават работни места за младите хора, така че е необходимо да се създадат условия за обучение, професионално обучение, защото те ще дадат на младите хора възможността да се развият. Така че Знаете, че малките и средни предприятия търсят добре квалифицирани млади хора, така че необходимо е да бъдат да премахнати всички пречки и е, неравнопостав, да се смекчи положение до достъпа за финансиране на малките и средни предприятия. Необходимо е, разбира се, нашето внимание да бъде насочено към регионите, които са най-бедни или най-отдалечени, като се използват най-ефективно финансовите инструменти. Необходимо е също така да се наблегне на финансирането на кооперативите, които заедно с малките и средни предприятия са унези, които а, създават също устойчива заетост. А това е особено важно в селските райони, където няма държавни гаранции. Те трябва да имат специални възможности за, за достъп до финансирането, както казах, необходимо е и кооперативите също така да имат подобен достъп най-отдалечените региони. В Ирландия, както знаете, имаше вече известни усилия в този смисъл и виждаме, че те дадаха резултати, така че по линията на Косме трябва да се насърчава това развитие. Господин Рубик има думата. Благодаря. Мисля, че създаването на работни места в бъдеще ще играе много по-съществена роля, отколкото до сега. Е, има разлики в държавите членки. Е, някои различия се дължат и на образованието. Ето, стана дума за Лариса и за супермаркетите. Ако не успеем е, да възстановим производството в Европа и така да създадем работни места, е, за да постигнем 20, 25, 30% без е, стимули за производството, просто няма да успеем. Е, има предприемачи, които са готови да предприемат риск, отговорност и да поемат и обучението и квалификацията на работещите в техните предприятия. Малките и средните предприятия би трябвало да получат е, гаранция от държавата, е, като за това се предвижда 1% печалба е, и субсидиите от държавата ще продължават докато се стигне до този 1%. Добре, това е един вид социална мярка, но ми се струва, че е малко наивно да смятаме, че така ще се оправят проблемите. На практика нещата просто не е, е, стават точно тъй. Е, и при всички положения обаче трябва да се стремим към по-голям процент е, печалба, не само един процент. Е, дали става дума за частно предприятие, дали за кооперативи, дали за държавни предприятия, трябва да има е, резултати, трябва да има отговорност, трябва да има инвестиции и всичко това трябва да се рентира. Е, само така е, могат да се създават нови работни места. Така че прогресивният данък също е важна тема. В това отношение имаме предвид прогресивната таблица при ДДС особено по отношение на е, луксозните стоки. Е, в Австрия се въведе един такъв прогресивен данък, не 20%, както е за обикновените стоки, а 30%, например, е, скъпи коли и някои други луксозни артикули вече се облагат с 30% ДДС обучението, квалификацията, образованието като цяло е, са много важна тема. Имаме е, такива програми е, и би трябвало да се съобразяваме с международните аспекти в това отношение. Еразъм, е, предлага такива възможности за повече от 10 000 души в Европа и е, трябва да надхвърлим и границите на Европейския съюз, да говорим за международни програми в това отношение, защото само чрез е, многото елементи, сред които и квалифицираната работна ръка, можем да създадем повече заетост. Благодаря. Господин Вон. Благодаря, господин председател госпожа Мудия няма все още, така че тя ме помоли да се изкаже от нея дума от името на социалистите и демократите. Бих искал да благодаря и да поздравя докладчика за от нашата политическа група, защото той наистина а, подчертава необходимостта на малките и средни предприятия да се развиват, да се насърчават създаването на бързо развиващите се предприятия, защото наистина те са, които създават работни места а, в, а, за растежа на економиката. Необходимо е, разбира се, да се наблегне на финансирането и техния достъп а, до финансирането и по-специално по за специалните инструменти, свързани с, с научната и развойна дейност, тъй като малко са малките и средни предприятия, които имат а, достъп и възможност до всичко, което е свързано с Хоризонт 2020. Необходимо е за малките и средни предприятия да имат повече възможности е, до да се финансират от структурните фондове, от е, другите специални е, фондове. Те трябва да имат достъп до всички възможни инструменти и по-специално до всичко, което е свързано с Косме. защото знаете, че много от е, малките предприятия дори не знаят, че подобни инструменти съществуват, но дори да знаят, че те съществуват, те не знаят е, как е, да кандидатстват за финансиране, така че е необходимо да има много по-широка информация за начина по който могат да имат достъп до тези фондове и ги, да ги насърчаваме да го правят. Господин Ваков. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря и да поздравя докладчика госпожа Нирада за балансираният доклад и за това, че работи в тясно сътрудничество и с мен. В е, моят, е, моето становище за Реджи аз наблегнах на основните е, пунктове. Тъй, тъй като в, има, има, има много инструменти за грантове, заеми и други. И на практика толкова са много, че в един момент имаме повече инструменти, отколкото идеи да, да ги оползатворим. Така че понякога просто е, е, предприятията не знаят какво, какво, какво, какво да правят. И често част от средствата се е, харчат е, за консултации, за е, проучване на начините, по които могат да поискат е, финансирането. Така че ние трябва да публикуваме нещо като насоки или наръч, наръчник за малките и средни предприятия, как да постигнат най-лесно финансиране. Държавите членки и комисията трябва наистина да направят огромни усилия за упростяване на цялостната система за финансиране, включително подаването на молби, контрола и така нататък. И да, и да се да се даде повече възможност на тези, които са отличници, с които няма проблеми. Тези, които обаче имат някакви проблеми или имат а, някакви трудности с управлението, трябва да бъдат подпомогнати. 55 милиона евро са отделени за Косме за 5 години. В крайна сметка това, нека не, нека, нека не забравяме, че, че 55 милиона за 7 години, за 28 страни, това е просто шега, това не е сериозно. Младите хора имат нужда от много повече. И искаме същевременно от държавите членки, от бенефициентите да разработват дългосрочни програми, за да могат те да бъдат устойчиви, а ние от наша страна не знаеме какво ще правим след 2020 година. Това не е сериозно. Създаваме фондове, финансираме ги, а също времено държав, държави, държавите членки създават допълнителни е, правила, които се наслагват едни на други и накрая се оказва, се оказва че много от инструментите пред, пред, предназначени за малките и средни предприятия просто не са а, добре познати. Сега. По, зна, но знаеме, че имаме проблеми с финансирането по а, рубрика номер 3, което означава, че ако имаме проблеми с миграционната криза и така нататък, ни трябва много повече средства. Това в никакъв случай не значи, че тези пари трябва да бъдат отнети от Хоризонт 2020 или от свързване на Европа. Така че въпроса на, приорит... на приоритетите е нещо, което трябва да преразгледаме. Не означава, че един приоритет трябва да измести друг при финансирането. Euh, благодаря, господин председател. Аз искам да наблегна на два, две точки. Първо, въпросът с предприятията на изолираните, на изолирани а, територии и това е сериозен а, проблем а, в селските райони. И въпросът с скоростния интернет, по който говорихме вчера, е сред тези проблеми. Трябва политическа воля, така че да се установят в селските райони тези предприятия. Това ще допринесе за баланса на живота. Втория въпрос е социалната економика, кооперациите. Те също са включени в доклада, в становището те би трябвало да се третират на равна нога с предприятията, с другите предприятия. Това не е така днес. И а, а, вчера и днес обсъждахме глобализацията и днес а, средните и малки предприятия трябва да прогнозират бъдещето си с оглед на глобализацията. Европейския съюз трябва да ги подпомогне в този път и това ще е едно от предложенията ми, които ще внеса по това становище. Да действат изпреварващо предприятията и кооперациите с необходимата квалификация. Благодаря. И така давам думата на докладчика за заключителни думи. Колегите поздравиха. Благодаря ви на всички за приноса. Ако искате нещо да допълним, аз съм готова да обсъда с всички. Мисля, че можем да свържеме някакси двете становища и двата доклада, включително с проблема с доклада, свързан с фонда за глобализация. Сега, Не, знаете, че когато говорим за финансови инструменти, хората много често не разбират за какво говорим. Се чудат дали не говорим за музикални инструменти. Така че, наистина, нещата трябва да бъдат упростени. Предполагам, че и във вашите страни, е, както и в моята, когато примерно в предприятия, в клиника и така нататък, единственото, което ги интересува е начина по който те ще получат допълнително е, финансиране. Така че още веднъж е, мисля, че трябва да наблегнем на подпомагането на стартъповете, на бързо развиващите се предприятия и на онези, които а, успяват а, съвсем а, безпроблемно да управляват а, средствата. А, мисля. Че, че има един... Трябва, трябва, трябва при всички случаи да помагаме за иновативните идеи, като например ето три отделни предприятия, които работят в една и съща област и които успяват да се групират примерно на едно и също място. По този начин си изподелят разходите, найема и така нататък. И съм им, има, и, има и други подобни иновативни идеи, които според мен трябва да бъдат наистина нас, е, насърчавани и подпомагани. Но наистина трябва, трябва да направим всичко възможно, за да подпомагаме точно на тези иновативни автономни единици, които почват от нула и създават е, работни места. А тези, които не знаят как да произнесат името ми, казвайте ми просто Лия. Това е... Ще... Не, не е толкова сложно. Благодаря, Лия. И така, въпреки съвършенството на този доклад, ако все пак има а, изменения. До 28 април 12 часа трябва да се внесат. Нашата комисия на 23 и 24 май ще бъде гласувано становището. А в комисията по заетост на 15 юни. Тя е водеща комисия по този доклад. И така, оставаме в същата тема същата тематика, достъпа на малките и средни предприятия. Господин Кужнюк ще ни представи този доклад. Благодаря, господин председател. И при последния доклад говорихме за ролята на МСП е, в рамките на економиката на всяка от държавите членки, от една страна и на целия Европейски съюз от друга. Сега се спираме по-специално на финансирането на МСП. Е, водеща комисия е ЕКОН, Комисията по економически и парични въпроси. Е, формулирал съм препоръки ние е, всъщност в обобщен вид се спираме в становището на проблемите с финансирането. Всъщност 80% е, са така да се каже е, средствата, които могат да се освояват и да се отпускат, но за момента като че ли няма достатъчно кредитни линии, които действително да отговарят на възможностите и изискванията на малките и средни предприятия, така че в това отношение аз смятам, че може да се насърчи едно развитие на ползването на бюджетните кредити и на кредитните линии изобщо. Първо подчертавам, че бюджетът на Европейския съюз е, е, би трябвало допълнително да улеснява достъпа на МСП до финансиране и пазари. Е, програмите за насърчаване на МСП трябва да се запазят поне до края на настоящата многогодишна финансова рамка. Освен това подчертавам желанието ни да е, запазим и възможностите за отпускане на бюджетни кредити по линия на Козме е, 75 милиона е, пардон, е, милиарда е, са предвидени за МСП именно по линия и на ЕФСИ, така че това се надяваме ще насърчи развитието на МСП. Ще следим отблизо ефекта на ласта като ще е, следим и географското разпределение в тази връзка. Много се надявам, че по този начин ще можем е, да е, увеличим, така да се каже, и средствата, с които ще разполагаме в бъдеще. Много хубаво е това, че е, се предвидиха е, по линия на ЕСИФ е, нови схеми, т.е. ЕСИФ се отваря за МСП. И, освен това е много добре, че се преминава от грантовете към гаранциите, защото те именно имат един подчертано по-добър ефект на лоста да, насърчаването на инвестициите, е, привличането на повече инвестиции, особено в е, малките региони, е много важно. Достъпът на МСП до финансовите инструменти е, трябва да се улесни в рамките на така, новата правна уредба, на новия правен акт. В резюме мога да кажа, че до 28 април 12 е, часа е, е, би трябвало да се внесат измененията и след това ще имаме гласуване тук в нашата комисия. Господин Рюбих, да, ние в бюджетната комисия винаги е, обръщаме особено внимание на заетостта, а както и на е, предприемачеството. Естествено, че е, не е лесна стъпка да станеш изведнъж предприемач, да създадеш свое предприятие за един човек, който е бил, така да се каже, работещ представител на наемния труд, след това е, е трудно да се справи с първите най-малко големи пречки в началната фаза на новото предприятие. Много важно е, естествено, да обърнем внимание и на равенството между половете и някои така, различия с неизбежни. Например, жените имат нужда от по-гъвкаво работно време по редица причини, отглеждане на деца, раждане и така нататък. В този смисъл мислихме и миналата година и създадохме някои стимули за предприемачите включително не само за жени, но и включително за беженци, да се създават по-добри условия за професионална реализация и да се организира на място в предприятията, да кажем, не само курсове по квалификация, но и курсове по езиците. И е, Хоризонт 2020 има много заявки е, по линия на е, програмата, но също времено няма достатъчно финансови средства. Затова смятам, че би трябвало да помислим е, как можем да подобрим, така да се каже, финанс... възможностите за финансиране на МСП по линия на Хоризонт 2020. Защото тук е, става дума най-вече за е, модели на заетост, които вече са на лице, които е, са доказали, че могат да бъдат много резултатни, много успешни, но липсват финансовите средства, за да се започне, да кажем, реализация е, освен това е, се създават така наречените картели е, между малките и средни предприятия, картели в най-хубавия смисъл на думата, за да се объединят усилията и възможностите за създаване на нови работни места. Благодаря, господин Вон. Благодаря, господин председател. Ще направя е, някои е, е, забележки в качеството на докладчик в Сянка. Докладчикът е подготвил едно добро становище. Ние сме съгласни с голяма част от неговите тези. Колко съществена е Козме, колко важно е да се използват повече инструменти за финансиране и улесняване на развитието на МСП. Е, това е много важно. Тези 75 милиарда е, е, са МСП по линия на ЕФСИ са източник на надежда, но много важно е естествено средствата да се използват съвсем целенасочено и ефективно за създаване на работни места. Ние приветстваме и така, изискването за улесняване на цялата бюрократична система във връзка с, и процедура във връзка с използването на програмите и бюджетните кредити е, по линия на е, отделни програми и фондове. Е, да, средствата, аз съм сигурен, са на лице. Въпросът е обаче и как точно да се подпомогне участието на МСП в тези програми и как ефективно да се проследи използването на средствата по предназначение. Необходими са е, естествено някои е, начални идеи в това отношение и предложения, но би трябвало и много детайлно да се спрем на е, всичко, което е свързано с добрата реализация. Точка пета докладчикът приветства преминаването от грантове към гаранции бюджетът на Европейския съюз е, е, ще става все по-малък, за съжаление. Е, това е ясно, така че ще е необходим преход и ще бъдат необходими гаранции, но става дума за малки проекти вече. Малки проекти, които ще ни позволят да насърчаваме малките и средните предприятия и също времено ще са средства от бюджета. Не бива е, в никакъв случай обаче да пречим и на възможността за участие в по-големи проекти, независимо от това, че става дума за МСП. Благодаря. Благодаря, Благодаря много. Няма други е, желаящи да се изкажат. Докладчика има ли коментар? Благодаря, господин председател. Благодаря за коментарите на колегите. Оставам с впечатлението, че се движим в една и съща посока. И разширяването на възможностите за финансиране на сектора на малките и средните предприятия е в крайна сметка основния акцент за всички нас. Много важен аргумент в това отношение е, а, а, че ние бихме искали на мястото на субсидиите да започнем да работим с гаранции навсякъде, колкото е възможно повече. По този начин отговаряме и на а, потребностите на бюджета, който се свива неминуемо. фонда за стратегически инвестиции ЕФСИ е, предвижда 75 е, милиарда да се отпуснат за насърчаване на МСП и аз съм сигурен, че от тук ще дойде е, един нов стимул за МСП. Очаквам с интерес вашите изменения. Имаме все още време за да ги обсъдим. Както посочихте и вие, до 2 май 18. Не, извинете, поправя се председателя. 28 април 12 часа. Това е крайния срок. В бюджетната комисия на 23 и 24 май ще се гласува, а в комисия ЕКОН, водеща комисия, 13-14 юни. И е, така, днес след обед е, във връзка с е, малките и средни предприятия ще има изслушване и дебат. Надявам се, че много от вас ще се включат в него. Е, колегата е, предложи е, това изслушване. И така, сега давам думата на докладчика по становище, свързано с общата външна политика и политиката на сигурност. И тъй като вие ми възложихте тази задача, доклада, който ви предлагаме е критичен и изразява съжаление е, защото поставя под въпрос доверието в Европейския съюз. Е, ние твърдим, че имаме обща политика е, за сигурност и отбрана. Констатациите, които аз правя, е 320 милиона 2% от бюджета на Европейския съюз, изключително свит бюджет е, който освен това не се изпълнява пълноценно. 80, 96 е, милиона е, са освоени, т.е. две трети от бюджета, който и без друго е много свит. Това показва, ако не друго, поне липса на амбиция и отказ, отхвърляне на реалностите. И то в период, в който нашата сигурност е застрашена конфликти и като изключим а, а, военната мисия срещу трафикантите в Средиземно море и а, засилване на управлението на миграционните а, процеси от а, ЮКАП, Сахел, Нигер, а, много ограчен беше европейския отговор на миграционната криза и не беше предмет на действителна стратегия. И аз се очудвам, че в период на бюджетен глад с много свити военни разходи, което контрастира с ситуацията в други региони на света. Държавите членки като че ли не усещат спешния характер на економии от мащаба и обединяване на усилията в смисъла на член 46 от договора за Европейския а, съюз. Аз а, приветствам а, тактическите групировки, а, бойните групи, а, но а, остро критикувам неизползването а, и липсата на неоперативна структура а, тук. Съжалявам, че потенциала за проекти, предложени от Европейската агенция за отбрана, не се използва достатъчно от държавите членки и е, смятам, че е абсолютно задължително обединяването на изследователския капацитет в сферата на отбраната, така че да се избегне дублирането и да се обърнем към бъдещето, да го подготвим. Приветствам пилотния проект на Европейския парламент и прилагането му, съществяването му от подходящи средства след 2017 година. И след като ви изложих това, сега давам думата на колегата Гонсалес. Lugar, quería... Благодаря. Благодаря на докладчика за отличната му работа. Това е отличен проект, кратък, балансиран, съсредоточил се върху основните проблеми в тази широко обхватна тема – и смятам, че е, Комисията по конституционни въпроси ще бъде удовлетворена от този текст и нашата комисия също. Отчели сте рисковите, рисковете, на които е изложен Европейския съюз, е, мигрантската, е, беженската криза, заплахите на джихадизма. И аз радвам, че говорихте и за механизма на структурно сътрудничество, постоянно структурно сътрудничество, механизъм, който до този момент не беше реално прилаган. също така морските операции в Средиземно море, беше постигнат напредък с либийските власти, легитимни според ОНЕ. Бих искал да говорим и за доверителните фондове тук. Един инструмент, който също не е достатъчно използван днес и смятам, че парламента трябва да се намеси тук ще се проведе е, среща на 27 април, е, на която тези теми отново ще бъдат засегнати и е, там ще изложа окончателната си позиция. Благодаря, господин Жезовски. Já moc krát děkuji za vaši výbornou zprávu. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за отличния доклад сбит, кратък, но определил, напипал най-значителните проблеми и предизвикателства. Нещо интересно констатирам. Бяхме поканени на деветата среща на парламентаристи Азия-Европа и заедно с колегата Черниецки представлявахме там Европейския парламент. И имаше парламентаристи от различни европейски и други държави и установихме, че в Монголия, например, нямаме представителство. А, имаме на островите Фиджи, например, имаме там представителство, посолство и изложихме нашите интереси. защото много държави, като Германия и Чехия, изпращат а, а, обучаващи за войската в Монголия, например. И се питам а, дали е, съвместни е, доставки е, не биха могли да бъдат обмислени. Защо Чешката република би следвало да купува оборудване на много по-неизгодни цени от Португалия или от другаде, ако страните не се стремят към обща войска, към общи военни сили и би трябвало да рационализират поне разходите си за военни цели. Смятам, че това рационализиране би следвало да продължи. Благодаря, драги колега. Thank you very much. Uh... Благодаря. Благодаря на докладчика за uh, становището. ОПСО предлага редица възможности и в финансово, и в военно отношение, и в много други сфери. Въпросът е да има един съгласуван подход в условията на криза. НАТО също развива много по-интензивна дейност в последно време. Аз мятам, че резултатите, които се постигат, наистина са понякога великолепни, но ако сме реалисти, бихме могли да постигнем и много повече от това, което в момента наблюдаваме. Имам предвид и това, което се прави в моята страна и в другите държави членки. Смятам, че можем много по-бързо да се действа, могат да се разгръщат в по-голяма степен е, е, възможностите на всички държави членки в това отношение. Особено когато става дума за интелигентни мисии, за операции, е, които е, се базират на едно е, подобрено сътрудничество. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. Благодаря на колегите, които го сториха. И да, наистина морските операции в Средиземно море, въпросът, който беше засегнат, тук сещам за Frontex, например, италианските сили участват в тези операции, водите край Либия и бюджета на Frontex от покрива искането на тези държави. Да, наистина, доста кратък сбит е този мой доклад. много, изключително свит бюджет, освоен две трети само от размера си и бойните е, групи, които не са мобилизирани. Те присъстват в някои сектори, е, но мобилизирането им е, би създало много сериозни проблеми, защото тежестта финансиране тежи на плещите на държавите председателстващи съвета. И в крайна сметка ние само създаваме впечатления за компетентност, но в крайна сметка европейските граждани се питат какво прави Европа, какво прави Европейския съюз, който е със свързани ръце. А, и а, това захранва всички еврофоби и популисти. Така че е, е уместно да се повдигнат тези въпроси и да получим отговори от съвета. Обединяването на изследователския капацитет е, е важен елемент и е, посолствата в някои държави, да, но в крайна сметка ще трябва да бъдат 29 в Токио или Пекин, а би следвало да може да се постигне економия, като се обедени това представителство на отделните държави членки. Естествено, не искам да накърнявам по някакъв начин самостоятелността на тези държави, но а, изчезването на а, сирийската държава и от а, варенето на тези мигрантски канали. В Сирия а, някои а, държави а, участват, а, тъй като САЩ не се включват. В крайна сметка се стига до всички тези проблеми, свързани с беженците и мигрантите. И така, до 2 май 18 часа, срок за внасяне на изменения, 23-24 май се гласува в нашата комисия, а в комисия ФЕД на 14 юни ще бъде гласувано това становище. И сега, тъй като говорим за гласуване, моля ви да изпробвате картите си за гласуване, като ги въведете в съответните апаратчета, така че моля гласувайте. Il manque encore quelques... Още няколко души липсват. 26 карти, 23 ма са гласуват. 27, 28 карти. Прекратете гласуването.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 с толкова разполагате, да виждам, че четирима са въвели картите си. Тоест, някой от вас ще трябва да се откаже от възможността да гласува. Добре, благодаря ви. И така, първият текст, който ще гласуваме Е, създаване на европейска гранична и брегова охрана. Изменение 13. Кой е за? Против? Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се текста 15 гласа за 13 против. Оттеглено е 14-то изменение, 15-то изменение. Кой е за? Против? Нека да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 14 против, 13 за, 1 въздържал се. 16 изменение. Кой е за, кой е против, кой се въздържа? Приема се. 17 изменение за, против, въздържали се. Приема се. 18 за, против, Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 15 против, 13 за, 1 въздържал. 19 е оттеглено, 20 изменение за, против. Проверка електронна. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 15 против, 13 за, 1 въздържал се. 21 оттеглено, 22 изменение за, против. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 15 против, 13 за. 23-то изменение за, против. Мисля, че е прието това изменение, но нека да проверим електронно. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се 17 за, 10 против. 24. За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 Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Четиринайсет на 14, т.е. отхвърля се това изменение. Пето изменение. За, против, Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 16 на 13. 26-то изменение за. А, оттеглено е. 27 а, и 27 пада. Шесто изменение за, против. Мисля, че се приема. Седмо за, против. Проверка електронна. Прекратете гласуването. Отхвърля се Осмо изменение за. Против. Приема се. Девето за. Против. Приема се. 28 е, пада. Десето за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 17 гласа против срещу 11 за. 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. 12-то изменение за, против, приема се. Целият текст с внесените изменения, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 25 гласа за, Два гласа против, Два. въздържали се. Поздравление за докладчика. И сега доверителен фонд на Еза за Африка, доклада на госпожа Гарна Сабал, компромис А. Кой е за този компромис? Против, въздържали се, приема се. Трето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против. Нека да направим електронна проверка. Прекратете гласуването. Приема се с 17 гласа. Компромис Б. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромис С. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. 12 то изменение за, против, въздържали се, приема се. 13 извинение за, против, въздържали се, приема се. Целият текст сега, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се текста. 25 гласа за, 4 против, тяма въздържали се. Поздравления за докладчика! И така, стигаме до проекто становище, контрол на регистъра и състава на експертните групи на комисията. Oui, пардон, пардон, пардон, пардон. Моля да ме извините. Преди това ще гласуваме последно по този по това становище. А сега давам думата на Жозе Мануел Фернандеш. Няма трансфери, така че Давам думата на Жерар Депре за другите трансфери, трансфери в другите секции. Благодаря, господин председател. По сметната палата промени в щатното разписание АД5 и втори трансфер – за възнаграждения по минималните заплати в Люксембург. Няма тук проблем. И съвместно искане на Комитета на регионите, Економически и социален комитет 110 000 евро, 190 000 съответно от едната и другата организация във връзка с енергийните нужни, нужди и устаряването на устройствата в тези организации. Председателят не е необходимо гласуване. Кой е искат гласуване? Няма такива. Alors, il y a un texte qui vous a été transmis. Е, беше ни предаден доста късно един текст, е, а именно този, който се отнася до АИСК, но няма затруднения тук, независимо от това. Е, да, единият документ е свързан с комитета на регионите, другия на другата организация, но е обща политика. Да, да, става дума само за формално установяване на това внасяне. Няма необходимост от гласуване, приема се мълчаливо от бюджетната комисия, така че преминаваме сега към доклада на госпожа Трюпел, контрол на регистъра и състава на експертните групи на комисията. Компромис 1, покриващи изменение едно. кой е за, кой е против, кой се въздържа, приема се. Компромис 2 по изменение второ, госпожа Гресле, кой е за, кой е против, кой се въздържа, приема се. Изменение 3, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 по изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против. Нека да направим електронна проверка. Изменение пето. Прекратете гласуването. Приема се 15 гласа за, 11 против. Шесто изменение за, против. Мисля, че се приема. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение, разделно гласуване, първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се първата част, втората част. Е, нека да проверим поименно. Гласувайте по втората част. Край на гласуването. Отхвърля се 15 на 15. Девето изменение за, против, Нека да проверим електронно девето изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се 16 на 13. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 по изменение 11. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 12 изменение за, против, въздържали се, приема се. 13 изменение за, а, а оттеглено е това изменение, не знаех. И така, по целия текст с така направените изменения, моля гласувайте поименно. Прекратете гласуването. С пълно единодушие се приема този текст. Поздравление за докладчика. И така, драги колеги, изчерпахме нашия дневен ред. Ще се видим отново в 15 часа за много интересно изслушване по финансирането на средните и малки предприятия. Така че закривам сутрешното.